вотовете. Става дума за е, минни технологии и цианит. На списъка ми е записан господин Месаруш. Благодаря ви. Бих искал да ви помоля да разширите забраната е, за ценитови технологии за целия Европейски съюз и е, искам изцяло да се освободим от тези технологии, за да се предотвратят големи природни бедствия. Е, или е, изливането на отровни вещества е, в водните басейни. Това се случи в Унгария къде и, в, и Словакия пострада. Фауната в реките просто беше унищожена, защото това происшествие стана близо до границата между Унгария и Словакия мисля, че е, това не е въпрос, въпросът не е двустранен. Е, това е от съвместен интерес за целия Европейски съюз, е, за устойчива политика спрямо Европейски съюз. Ние трябва да направим това, за да подкрепим тези мерки. Господин Огиас, заповядайте. Благодаря, господин председател. Ние смятаме, че е необходимо да се забранят е, всички е, минни техники, при които се използва е, цианити, защото тук се създават изключително големи опасности за здравето на хората и на животните. И Италианската делегация от групата на либералите няма намерение да води преговори за основна ценност, каквото е здравето на хората в полза на няколко мултинационални компании. Защото това са предприятия, това са производ... Е, това са мини, които извличат злато, а не произвеждат картофи. Така че е, тези е, фирми могат да посветят средства за нови технологии, за които защитават здравето на човека. Благодаря ви, господин Вадим Тюдор има думата. Дами и господа, бих искал да благодаря 500-те колеги, които вчера гласуваха против използването на цианид в минните технологии. Защото когато казваме цианид, казваме смърт. Това е една голяма подкрепа за нас, защото в Трансилвания има много злато и 300 хиляди тона уран, злато и други много ценни метали но една много хитра мафия, местна и международна, се опитва да си присвои тези е, богатства чрез е, много е, хитра пропаганда. Използването на цианида е, спомогна за унищожаването на планини, гробища, църкви както и е, паметници от римско време включително и на е, стария римски град Албурноманус, който беше записан в списъка на паметниците на ЮНЕСКО. Това е. И веднъж сме преживяли Чернобил, нямаме нужда от втори Чернобил. Господин Прери. Благодаря, господин председател. Е, вчера аз гласувах е, против тази резолюция, защото е, това ме помолиха да направи общините тези общини разглеждат тази резолюция като заплаха за развитието на района. Изменението, което аз предложих заедно с повече от 40 колеги, които искват проучване, за да се изясни отражението върху околната среда, е, това е, изменение щеше да е, бъде абсолютно необходим акт. В противен случай ние просто отнемаме шансовете за развитие на тези общности и райони за в бъдеще. Благодаря ви. Сега може ли да пристъпим към обяснение по вота на първи доклад на господин Мендес Девиго? Госпожа Овиер е поискала думата. Госпожа Овиер? Мадам she is not. Госпожа Овиер не е в залата. И така, пристъпваме към обяснение по вода за Киргистан. Кой иска да вземе думата? Господин Хигенс. Тича към микрофона. Floor, да, имате думата, господин Хигенс. Благодаря ви, господин председател. Господин председател, господин председател, мога ли да ви помоля да ви попитам защо толкова е, е, хора говорят силно в е, частни разговори, докато другите са получили правото да кажат мнението си? Е, колеги, имаме между 5 и 10 минути до идването е, на господин Байдер. Затова, ако обичате, запазете тишина, е, за да може нашите колеги да вземат думата и да обяснят вота си. Господин Хигес, да, благодаря господин председател. Аз се въздържах по резолюцията за Киргистан. Пет, преди 5 години народът на Киргистан се мобилизира за революцията на лалетата срещу режима и за по-добър живот живот за тях самите. Обаче правителството успя да дойде на власт и по този начин унищожи надеждите на масите и създаде е, коруп... корумпиран авторитарен режим. Новото правителство е, е, все още няма достатъчно доверие и няма достатъчно надежди за по-добър живот на хората. Е, и е, имаше е, призив за избори за нов парламент, обаче нищо няма да се промени, ако е, все още няма е, е независими кандидати, кои, за да се спре катастрофалната приватизация от последните 20 години и за да се създаде същински демократична промяна, нови институции, които да се ръководят от работниците и със същинско планиране на економиката и една е, социална федерация в Централна Азия. Благодаря ви, господин Хигинс. Следващия доклад е доклад на господин Бетелес. Госпожа Орко Найте Миколиене иска да обясни гласа си. Колеги, много ви моля, Този доклад бе прият с голямо мнозинство. Нямаше на практика никакво е, противопоставяне на този доклад и това е нормално, защото здравето е за всички, така че аз поздравявам Европейския парламент, всички граждани и докладчика за взетите решения, които ще, ни, ще спомогнат за предприемането на нови действия за борба с рака както и да се вземат профилактични мерки. Е, положението е много тревожно. Ние трябва да се мобилизираме, за да разрешиме и решиме тези проблеми във всеки време. Смятам, че борбата срещу рака трябва да бъде наш приоритет, било то в национален план, било то в европейски план. Това трябва да е в центъра на стратегията по здравеопазване, да, да има много по-голяма координация, за да отблъснем далеч заплахата от рака. Следващи. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, Доклада, свързан с борбата срещу рака, споменава и говори за значението на профилактиката. Знаем, че ранното откриване дава шанс на пациента да бъде излекуван. Има и генетични условия, генетични предпоставки, начинът на живот, които също определят и могат да се дадат условия за развитие на рака. Ето защо трябва да има много добри мерки за извършване на профилактика и за предотвратяване на рака. Тези мерки трябва да се приемат в, и прилагат във всички държави членки и във всички клиники, дори и там, където опитът не е много голям. Само така може да се повиши шанса на пациентите. Надяваме се, че с доклада на господин Петерле ще бъдат предприяти съответните мерки за справяне с тази болест. Следващия а, оратор, господин Монсиньоре. Благодаря, господин председателю. Много се радвам за работа, която беше свършена в Комисията за околна среда, обществено здраве и защита на потребителите. Искам да поздравя колегата Петерле за това, че той създаде едно партньорство за борба срещу рака. Това е една много щекотлива тема. И добре е, че целият парламент и Световната здравна организация се занимаха с този въпрос. По данни на СЗО годишно 2 милиона души са засегнати от тази болест ние трябва да намалим случаите на заболяване от рак до 2020 година. Европейския съюз трябва да приложи член 66 с който всички във всички държави членки да имат достъп до съответните медикаменти. Аз гласувах в полза на този доклад. Знам, колеги, че сте натърпеливи, че очаквате с нетърпение вице-президента на Съединените щати, но почакайте, е, трябва да почакаме още 5 до 10 минути и да се опитаме в тишина да изслушаме колегите. Следващия мобилизиране на технологиите за комуникация и информация. Госпожа Столоян, господин Месарош иска да вземе дума. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! Az informatika, az információs és kommunikációs technológiák robbanásszerű... Всъщност, е, е, технологиите за комуникациите се развиха през последните години е, и е, това развитие допринесе е, за развитие на други отрасли, които бяха в застой, като например нанотехнологите или е, измервателните технологии. Ето защо ние поздравяваме инициативата на комисията за използване на телекомуникационните технологии, за използване на нашите цели 2020. Радвам се, че можах да гласувам за подобна инициатива беше много важно ние да постигнем собствените си цели до 2020 година и да въведем енергийно ефективни технологии този отрасъл е от стратегическо значение за нашите усилия за въвеждане на технологии, които пестят енергия. За да постигнем тези цели, ние трябва да подкрепим стандартизирането е, на измервателните уреди и е, трябва да е, предложим пакет от инициативи които насърчават развитието на услугите. Благодаря ви. Следващия доклад е доклада Проди. Има три желащи да вземат думата. Госпожа Матера е първа в списъка. Благодаря, господин председателю. Искам да обясна моя вод този доклад на господин Проди, аз гласувах за него. Той обхваща една важна дейност на Европейския парламент. А представлявам Южна Италия и Южна Европа е част от Средиземноморския басейн. Ние искаме да се преборим с измененията в климата в тези региони, които зависят изцяло от туризма, риболовното стопанство и селското стопанство. Там има и много слаби социални групи. Ето защо солидарността между държавите членки и между отделните региони е от изключително голямо значение. Тази стратегия ще е от голяма полза. Накрая искам да ви помоля солида... фонда за солидарност да бъде използван. Докладът е много важен и да бъде изпълнен, за да може да се променят нещата в тези региони. Господа Андрея Кене. Благодаря, госпожо председател. Аз е, подкрепям Бялата книга на комисията и доклад на госпожин Проди. Мисля, че тази Бяла книга е необходима след срещата е, в Копенхаген по промените в климата. Резултатите от Копенхаген са недостатъчни е, и документът, който не е задължителен в Копенхаген по глобалното затопляне на климата с по-малко от 2 градуса е, все още са тревожни сценарии за Европейски съюз, е, където има е, много големи промени в климата. Ние трябва да обърнем специално внимание на енергопроизводителите и да положим големи усилия, за да има съвместна енергийна политика. Трябва да има технологии, които опазват околната среда и ясна политическа рамка за развитието на устойчиви технологии в рамките на нашите технологии. Трябва Европейския съюз да бъде тласнат в правилната посока е, и е, да се пристъпи към действие. Благодаря ви. Благодаря ви, е, госпожа Каденбах. Аз подкрепям и доклада на господин Проди. Това, което е съмнително, обаче свързано с едно изменение от ЕНП и господин Зебер. Аз се опасявам, че по този начин консерваторите ще вкарат през задната врата атомната енергия отново. Използването на източници, които са нисковъглеродни, е знаем, че е стратегия, която се атакува от лобистите за атомна енергетика. За мен е важно точно за тази точка от доклада да подчертая, че не съм гласувала за нея. Сега преустановяваме обяснението на вота и ви приканвам да вземете местата си. Пристъпваме към официалната част от заседанието.